So, uh, again, Добър ден на всички отново. За мен е удоволствие да пожелая добре дошъл на днешното заседание до 4.30. Така ли сме предвидели, Да, така сме предвидели. Да поздравя с добре дошъл комисарият Таяни, комисар отговаря за промишлеността и предприемачеството наистина работим по много теми с Генерална дирекция промишленост и предприемачество и днес сутринта гласувахме по новият законодателен пакет и даже гласувахме мандат на нашия докладчик за по-нататъчни преговори с съвета. Това, този мандат е свързан с преговорите за първи, втори и трети пакет по акта за единният пазар. Именно за това е толкова важно днешното ви посещение, господин комисар, на което ще ни изложите идеите си за бъдещето през последните, през следващите 12 месеца определено ще съсредоточим вниманието си върху стоките на този единен пазар. Също така сме предвидели реформа в контролните и надзорни механизми на пазара. Също така работим и по други доклади и становища. Това са поне нашите предизвикателства и днес сме се събрали за да изслушаме вашите, след което със сигурност ще получите много интересни въпроси от колегите. Аз записвам междувременно списъка на желаящите да вземат отношение. Благодаря, господин председател. Извинете ме, че закъснях в е, сградата Берлемон имаше важно среща на стоманно, представители на стомановата история, индустрия в Европа. За мен срещата с вас безспорно е много важна, защото това се случва няколко седмици след като приехме новата стратегия за индустриална политика. По социалиста и ал групо дел партито за комисията. Вече говорих за това пред парламентарните групи на НП и на социалистите и демократите. Комисията в момента има стремеж да постави економиката в центъра на нашата политика, защото не може да имаме реална економика без да се развива и вътрешния пазар. Не може да има добра индустриална политика, не може да има политика в подкрепа на малките и средни предприятия, без да се вършат усилия в тази посока и е изключително е, важно да предприемаме мерки за борба с кризата. Ние имаме много амбициозни цели за годините в бъдеще до 20% от брутния вътрешен продукт до 2020 година. Следва да бъде продукт от промишлената политика. И това е възможно, ако е, направиме съвсем целенасочени инвестиции в определени приоритетни отрасли. Отрасли, които ще създават достатъчно конкурентно способност, ключови технологии, биотехнологии, зелен, екологосъобразен транспорт, интелигентни мрежи и това ще се случи, ако заложим предимно на иновации. Европа е един много голям единен пазар. 10 милиарда потребители. ние можем да бъдем много конкурентно способни спрямо страни като Русия, Индия, Китай. Именно ако развиваме економиката си. И в момента ние имаме за цел да създадем по-силна индустриална политика, като развиваме и единния пазар. Работим съвместно с господин комисаря Бърние с цел да се доизгради вътрешния пазар и да се приемат законодателството за единния пазар, актове 1 и Целта се улесни достъпа до кредити за предприятията, но това може да стане само ако има сътрудничество между предоставящите и рискове капитали и банките. Ние приехме и директива за закъснелите плащания. Това е също много важно. Единия пазар е един от основните инструменти за борба с кризата. Разбира се, ние говорим за вътрешния пазар, но не трябва да забравяме и външния, защото външните пазари, между другото, Господин Монти, преди да стане премьер на Италия, говореше, че има твърде много пречки, които възпрепятстват нашата економика да се възползва от единия пазар. И във всички случаи ние трябва да се възползваме от съществуващите инструменти. Искам да благодаря на вашата комисия и на докладчика по отношение на приетото законодателство за стандарти, което бе прието тази седмица. Това е изключително важно за развиване на конкурентоспособността на нашите индустрия и също така е много е, важен инструмент за нашето излизане на външни пазари за да могат е, нашите предприятия, които предлагат стоки в съответствие с изискванията на други пазари да бъдат достатъчно конкурентно способни. Законодателството за сертифициране на продуктите ще бъде прието през 2013 година. Ще има обозначени стратегии, приоритети и европейски норми, като комисията възнамерява да поиска от съответните органи... Е, организации по стандартизация да излязат с е, съответни мерки. Включително се предвиждат и е, мерки за изграждане на цифрова инфраструктура. Поставя се и цела целта да се работи по международните стандарти за сертифициране на европейски стоки два примера в това отношение, за които доста говорим напоследък и които имат отношение към ежедневния живот. Например, възможностите, устройствата за презареждане на електрическите автомобили. Ние работиме по тази тема, за да може да се създаде едно общо единствено устройство за зараждане на европейско ниво. От две години съм възложил на Европейския орган за стандартизация да излезе с съответните нормативни разпоредби за това заряждащото устройство за автомобили да бъде едно и също – за момента този срок изтече и все още не е постигнато съгласие по съответните показатели, с което аз съм принуден да се намеся директно. Поисках от моите служби да се направи едно проучване за въздействието за един законодателен текст, който ще предложим до година. Втория пример – свързано с данни. Ние имаме много положителни данни. 95% dei nuovi modelli di telefoni cellulari immessi sul mercato въпроса за универсалното зарадно устройство за а, мобилните телефони. Това може да бъде постигнато в това полугодие. А, е, изготвяне меморандум за разбирателство. Той ще бъде завършен до края на годината и ще можем да продължим с дейността си след 2012 година. Продължаваме с дейността и за други сходни цифрови продукти, като примерно фотоапарати и други. По отношение на единния пазар, нашите действия, политически действия, се е, ръководят от основния принцип, а именно, че основният ползвател на вътрешния пазар е европейските граждани. И ние трябва да сложим акцент не само върху свободата на обслужване, но също така и възможността гражданите да имат достатъчно доверие в стоките, които излизат на пазарите. Надзора над пазара в такъв смисъл е много важен и следва да има директно сътрудничество, координация между страните членки, за да могат те да реагират в момент, в който се наложи достатъчно бързо. Ние предлагаме серия мерки, свързани с надзора на пазара и ще направим това следващата година. Това са едни приоритетни дейности, които се предвиждат в законодателството за единния пазар, така наречения законодателен акт 2. Ние всъщност излизаме с един пакет, предложение за регламент за надзор на пазара, преразглеждане на директивата за общата безопасност на продуктите и също един многогодишен план за, в областта на надзора. Per i consumatori eh, voglio soffermarmi su altre due proposte di particolare. И когато говорим за ползите за потребителите, искам да обърна внимание на две предложения, които са много важни според мен и за вашата комисия. Едното е за лицензиране на моторни превозни средства в други страни членки. То, този проблем е общ и за гражданите, и за дружествата, защото процедурите в момента са много сложни и най-вече твърде скъпи. Според гражданите това е един от 20-те най-големи проблеми във вътрешния пазар и ние не би следвало да продължаваме с това положение. Ако искаме Европа да отговаря на нуждите на гражданите, следва да работим за решаването именно на такива конкретни проблеми. Затова и комисията е приела съответния е, регламент. Целта е да се опрости максимално механизма на регистриране на моторни превозни средства в други страни, след като те вече са регистрирани в една от страните членки. Идеята е да се регистрира МПС по местожителство на юридическото или физическото лице и ако е наложително да се регистрира автомобила в друга страна, да се прилага една опростена процедура. Като не се извършва технически преглед, а само се позовава на съществуващите електронни данни в страната по происход. Тоест ще се спестят поне няколко часа на гражданите. Освен това, когато се извършват прегледи, ще се направи необходимото да се ускори процедурата. Когато законодателството влезе в сила, очакваме економиите на година да възлизат до 1,5 милиарда евро. Друг важен въпрос, по който бих поискал вашата подкрепа е Спомням си, че в един момент тук, когато се явих пред вас, кога, преди да бъда избран за комисар, говорихме за а, директивата за прозрачност на лекарствените продукти. Госпожа Гростет бе беше докладчик и аз обещах по време на моя мандат да изляза с ново законодателно предложение. Това и направих началото на март. Определено съм благодарен на госпожа Парванова и господин Босой за проекто доклада за директивата и съответните предложения, съдържащите се в него – аз ще продължа да работя по тази тема и мога да ви уверя, че ние сме е, поели пълен ангажимент да отчетем е, интересите на страните членки. А също така искам и да е, поговоря за някои безпокойства, които чух в Корепер и съответно да ги разсея. Нека да кажа, че нямаме намерение да засягаме суверенното право на страните членки да взимат решение в това отношение. В момента говорим за това какви ползи биха имали гражданите от нашата дейност и за това и обмисляме какви са начините най-добре да се възползват малките и средни предприятия от единния пазар. Глобализиране, новаторство, това са неща, които се отразиха много съществено върху вътрешния пазар. Много е трудно да се прокара разделителна ивица между услугите и стоките в момента. Развиват се високи технологии – и ние следва да се запитаме, от една страна ние сме убедени, че има правила, е, които, макар и създадени още миналия век, все още са приложими и за тези съвсем нови продукти. Но има и такива, които не са чак толкова удачни и е, ние като комисия ще трябва да огледаме как е, като цяло работи вътрешния пазар – какви нови пречки възникват пред движението на стоки във вътрешния пазар и каква законодателна рамка е необходима. Разбира се, ще отчетем мненията на всички заинтересувани, индустрията, потребителите, органите, които се занимават с опазване на околната среда и така нататък. Тоест ще проведем една много широка консултация с обществеността. Тя ще започне следващата седмица strumento fondamentale per la crescita. Говори за това, че вътрешния пазар е ключов е, инструмент за създаване на растеж и за развитие на индустриалната политика, както и за подпомагането на малки и средни предприятия. Но все още има твърде много пречки пред малките и средни предприятия. Преди около месец комисията излезе с едно проучване, което показва, че бюрокрацията и други пречки все още са на обезпокоително високо ниво и спират развитието на малките и средни предприятия – не им позволяват те да се възползват изцяло от възможностите на вътрешния пазар. При изпълняването на законодателството за малките и средни предприятия, Европейския съюз е разработил планове за премахване на бюрокрацията, но все още има много какво да се прави. Е, ще създадем една мрежа в съвсем непосредствен срок, след няколко седмици ще има едно голямо събитие в е, Кипър за е, възможностите за развитие на МСП и за това как е, те биха могли по най-добър начин да се възползват от възможностите на вътрешния пазар в близките няколко години. Изключително важно е да подчертаем, колко, колко важни са малките и средни предприятия за нашата економика. 23 милиона са те, но на тях все още тежи административно бреме, което трябва да бъде облегчено. Нека да ви дам пример. Примерно, е, безопасността, свързана с е, строенето, Ние сме излезли с е, т.е. ще се опитаме да обединим 50 стари директиви в един а, нов законодателен текст. Следващата година ще излезем с предложение и ще се опитаме с нея да преминем или да премахнем джунглата от безкрайна документ законодателна разпоредба от миналото. Ние започнахме и процес на консултации с обществеността. До 30 декември ще продължи тя. Целта е да се определи или да чуем от дружествата, кои са десетте закона, които най-много възпрепятстват тяхната работа. След което ще се вслушаме в безпокойствата на предприемачите. Разбира се, трябва да работим на защита на работниците, да се решат въпросите с предоставяне на услуги през граници, класификация на стоките, митнически тарифи и така нататък. Също така е важен въпрос е прехвърлянето на социалните права. Един добър пример за това как как работи за упростяване е сектора на енергетиката. Ние работим много за енергийната ефективност. До този момент аз говоря за европейското законодателство, но може да се каже, че и страните членки също излизат с законодателни е, режими, които могат да представляват пречки пред вътрешния пазара, например, е, изнасянето и изваждането на пазара на стоки в други страни. Има твърде малко гаранции, които съпровождат гладкото действие на вътрешния пазар. Ние трябва да се борим с всички е, пречки пред свободното разпространяване на стоки. Това е директива 9834 които законодателни текстове, които следва да бъдат въведени в националното законодателство. 700 до 800 уведомления бяха получени от страните членки в последната година. за въвеждане е, на промени в националното законодателство – Надяваме се, че по този начин ще се избегнат и дългите е, и сложни законодателни, е, съдебни процедури, които никой в край на краищата не иска. Много от тези неща могат да се решат просто с диалог и дискусии. Като процедури за нарушаване на законодателството ще бъдат е, предприемани само ако нямаме друг изход – Тоест, Европа може да бъде машина, която да санкционира, но може и да работи за това гражданите да живеят по-лесно и по-спокойно в един общ вътрешен пазар. Миналата година също така излязахме с доклад за нашите взаимодействия с другите европейски е, институции. Е, отново до година ще има подобен е, доклад по изпълнението на директива 2834. Работиме по темата за прозрачността. както и оказваме помощ на малки и средни предприятия да имат достъп до съответните информация. Много, много неща имаме да правим през следващите месеци за засилване на вътрешния пазар. Нямам време да изброя всичко, което правим, господин председател, но съм на ваше разположение – мога да отговоря на всякакви въпроси, които бихте искали да ми зададете. Благодаря ви за поканата още веднъж. Благодаря ви за много плодотворния начин, по който работим с вас. Е, като нашата цел, разбира се, е да направим живота на нашите граждани и по-приятен, и по-малко свързан с бюрократични пречки. Е, Благодаря много, господин комисар, за това, че ни представихте толкова широка гама предложения, това всъщност ни дава идея и за работата, за нейното богатство, за тази работа, която заедно трябва да извършим. Ето това са желаящите да се изкажат. Nancy Маркакис, Mrs. Стайла, Mr. Козисник, uh, Салвини, Salvini, Ариас, Arias, Кориера Кампос, Correa de Campos, Mrs. Shaldemosa, това бяха имената на записалите се и госпожа Рулер и госпожа Вайлер всъщност току-що вдигнаха ръка. Някой друг? Няма никой друг. И така, предложение. Дали може да задавате бързи и кратки въпроси? които ще групираме в три блока, след което ще дадем думата за 5 минути на комисария да отговори на въпросите зададени в първия, в първия блок. Госпожа Вайдер също е записана, така че госпожа Кораца Билд, господин Шаци Маркакис, госпожа Вайлер, която току-що е, изтеглихме напред, ако госпожа Вайлер и госпожа Стайлер са една след друга, това ще ни обърка, затова ги разделихме. Госпожа Кораца Билд има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Наистина е трудно човек да бъде кратък, когато нещата са толкова много. Поздравления на заместник-председателя на комисията за желанието да намали административните тегуби, тегнещи над малките и средни предприятия както и поздравления за директивата за закъснелите плащания. Надявам се, че тя ще влезе в сила преди крайният и срок до година. Това ще подпомогне търговските отношения. Вие отдавна работите в тази посока и ние в парламента със сигурност ще ви подкрепим, както сме го правили още от самото начало, при привличането на всички ангажирани в веригата на предоставяне на услуги. Сега сме стигнали почти до края. Крайният срок изтича в края на годината и съм изключително доволна от това, че всички опции, всички възможности продължават да бъдат все още открити. И вие, и комисар Бърние работите с нас, с европейските парламентаристи. Сега обаче важното е, че планът, който изработихме тук в парламента, стигна вече до фазата на обсъждане. До края на годината разполагаме с време за това и предполагам, че вие ще се ангажирате с това допитване до заинтересуваните страни. Не знам това дали ще се извърши до края на годината, особено в схемата бизнес-то-бизнес, B2B. Дали това не би трябвало да се съчетае с парламентарен дебат? Как виждате вие бъдещето на един такъв форум, който обаче трябва да се проведе до 5 декември? И това всъщност е с желание да се подобрят възможностите за връзка бизнес с бизнес. Благодаря каза председателя. Наистина интересен въпрос. Днес имам вечеря с бизнесмени по този въпрос, така че ще говори и аз с тях. Господин Хацимакакис, благодаря господин председател, господин комисар. Тази година отбелязваме 20 годишнината от създаването на вътрешния пазар, постижение с което се гордеем. Същевременно обаче има измествания в промишления сектор. Там, където до момента не се извършваше активна производствена дейност, продължават да се закриват производствени мощности. Говоря за две страни, които са с особено висок процент на безработица. Това са Гърция и Испания. трябва много по-тясно да обвържем отделните области на политика. И въпросът ми във връзка с това е следният. Какво смятате да направите за по-добър достъп на малките и средни предприятия до финансиране, заедно с колегите ви Хан и Рен. И мога от сега да ви кажа, че не сте си поставили много амбициозни цели. Има държави членки, в които не се предвижда никакво финансиране за МСП. Господин Хан продължава да разполага с европейски средства в размер от 11 милиарда евро, които могат да бъдат предоставени на малките и средни предприятия по различни линии. Но не е направено нищо по този въпрос. Постоянно намалява промишлената промишленото производство, а безработицата сред младежите, например, вече е достигнала 56%, например в Гърция и Испания. Въпросът ми е какво смятате да направите за финансирането на пазара с средства по Европейския фонд за регионално развитие, например. В страните, които са засегнати, не се прави нищо. Няколко думи и за туризма. Не може ли да се предприемат конкретни мерки, например под формата на премия в размер от 1000 евро за всеки германски турист, който посети Испания или Гърция? Председателят, много злоупотребихте с търпението ми, зададохте цели три въпроса в края на изказването си. Госпожа Вайлер, Доколкото си спомням, бяхте против премията за шредиране на <clears throat> автомобили втора употреба, когато говорихме за това. А сега пък предлагате премия за германски туристи. Но съгласна съм с колегата Хацимакакис по един от въпросите му, а именно какво предприемате, господин Таяни, за да осигурите достъп на малките и средни предприятия до ликвидност? Постоянно осъществяваме вливания на ликвидност в големите банки, например в Южна Европа, но не предоставяме средства на малките и средни предприятия. Защо средствата по механизмите за спасяване на еврото не се разходват по същество, там където наистина има нужда от тях? Унези държави членки, които не са въвели в националното си законодателство директивата за плащанията. Следва да си зададем въпроса, защо не са въвели. 24 държави членки приеха тази директива. Парламентът я прие с огромно единодушие, а до момента тя е въведена в националното законодателство само на две малки страни – Малта и Кипър. Защо не се прави нищо по въпроса с тази директива? Тя е един от инструментите за осигуряване на ликвидност. Това е интересен въпрос, казва председателят. Имате думата, господин комисар. Comincio dall'ultima domanda. Allora, eh, devo dire... благодаря. Започвам от последния въпрос, казва комисар Таяни. giorni fa eh, l'Italia ha recepito... Преди 4-5 дена Италия транспонира директивата за просрочените плащания. Това прави общо три страни – Срокът приключва до година март месец. Започнахме просветна кампания във всички европейски страни, целяща да обясни на всички, на държавните служители и на съдиите, които след това ще трябва съвместно да предприемат санкциониращи мерки в случай на неприлагане на директивата, Опитахме, значи, с тази просветна кампания да ги просветим. И за това мога да ви потвърдя, мога да ви потвърдя, че печелим партията и мога да ви уверя, че това съвсем не беше лесно в моята родна страна. Целта е 180 150 милиона евро, които дължи европейската власт, европейските публични служби на частния бизнес да бъдат изплатени. Мога, нямам разбира се магическа пръчица, но мога да ви кажа какви са моите виждания, а именно, че тези дългове на държавите могат да бъдат приспаднати от пакта за стабилност и ръст. Много държави, които не са в състояние да започнат изплащането, всъщност не го отразяват в търговския си баланс като дълг. Ето за това излязох с предложение ние в комисията да дадем нова интерпретация, ново тълкование на пакта за стабилност и растеж, за да може дълговете към малките и средни предприятия да се отчитат като дългове и да бъдат приспаднати. По въпроса за достъпа до кредитиране, до финансиране – Тук можем да отчетем редица потребности. Фирмите не само се нуждаят от кредитиране, а и се надяват да го получат. Директивата за закъснелите плащания в този смисъл ще направи така, щото банките, отдавайки средства, могат да се позоват на Базел 3 и на факта, че тя се прилага по един и същи начин за малките и средни предприятия. Има създаден вече по този повод форум на малките и средни предприятия с участието на Европейския парламент, Европейската инвестиционна банка и други организми, други организации, извинете, като целта е новите 10 милиарда, които са предвидени, да бъдат разходвани чрез схеми на Европейската инвестиционна банка. Комисар Барние и аз самият работим по така наречения рисков капитал, където са предвидени 200 милиарда. Два милиарда и половина, които да се използват за повишаване на конкурентността на малките и средни предприятия. Този същият механизъм е дал много добри резултати в Средните щати, така че защо да не го използваме в Европа, особено до 2020 година и особено за инвестиционни проекти. Миналата седмица, например, бях на посещение в Атина и представих новите инициативи за стимулиране на туризма, подети от Европейската комисия. Утре сутринта в 10 часа ще приемем писмено съобщение писмено съобщение, целящо по-добро прилагане на правилата за визи и това е всъщност в духа на взетите решения от Г20, където мобилността и туризмът бяха въздигнати като един от основните трамплини за нов е, ръст. Това за първи път се счита и от Европейската комисия, и от Европейския съюз като един основен инструмент, а именно стимулирането на туризма. По този начин ще започнем важни промени в сектора. Комисар Малстром и аз самият сме едни от основните поддръжници, едни от основните отговорни лица за тази инициатива. Ако приемем, както е предвидено този текст утре сутринта и след като приключим цялата процедура, ще доведем до знанието на всички депутати, които работят в съответната парламентарна комисия, за резултатите. Всички всъщност ще получите от мен информация за това какво ще се случи след улекотяване на визовия режим. Комисар Даманаки и аз самият също работим за улесняване на морският туризъм в Гърция. Това е важно, особено за тази част на Европа и особено предвид а, е, а, е, факта, че продължава да има тру, туризъм дори и във времена на криза. Продължава да се практикува. По въпроса, зададен от госпожа Кораца Билд за електрическите превозни средства, аз самият е, о, съм винаги за преговори, за договаряне. Понякога обаче не може да се отлага до безкрай търсенето на консенсус. И ако някоя от, за, от ангази, ангажираните страни недобронамерено отстъпва и дърпа назад, а самият не бих бил за търсенето на компромис в такива изключителни обстоятелства. Разбира се, говори от собствено име, не от името на комисията, но аз съм определено за постигането на възможно най-бърз консенсус в областта на МПС-тата. Тук особено в тази област моето търпение се изчерпва, затова съм за възлагането на, за, на проучване, което да се изработи в възможно най-бърз срок. По въпроса за връзките бизнес с бизнес, B2B, тук търпението ми е малко повече и мога да изчакам до началото на декември месец. Затова ви предлагам във всички ваши срещи с представители на сектора да настоявате върху необходимостта от споразумение. Това споразумение е обект на критики от мнозина, така че трябва да се потрудим, за да убедим всички. Всеки обаче има собствените си интереси, защитава ги и аз в никакъв случай няма да съм като Пилат Понтийски. Няма да си измия ръцете и няма да кажа намерете си вие споразумението и начин да го постигнете. Надявам се, че в областта на сънското стопанство и хранителната промишленост ще успеем да постигнем споразумение в най-бързи срокове. Благодаря. Благодаря. Много въпроси има на които да отговорите, затова призовавам колегите да не задават по много въпроси наведнъж. Госпожа Стайлер е първа. Госпожа Шерла и вие ли искахте да се изкажете? Да, добре. Първа ли искате да минете? Добре. You, Благодаря. Благодаря, господин председател и благодаря, господин комисар. Имам въпрос за строителството. Знаете, че говориме и за заинтересованите страни, за социалните аспекти. Аз се срещам с представители на строителната индустрия утре и ми е много интересно да чуя какво прави комисията в подкрепа на строителната индустрия. Много се безпокоим. Знаем, че има големи проблеми. Ето, успях за 30 секунди да си задам въпроса. Да, така е. Следващият оратор. Пане комисари, вярвам, че ми колегове. Господин Кожушник. Господин комисар, аз ще направя само три лесни коментара, няма да ви задавам трудни въпроси. Благодаря ви за това, че се съобразявате с предложенията на нашата комисия. Също искам да ви кажа следното. Преди две години с колеги започнахме да организираме един, една среща, която в момента се нарича Платформа за европейски растеж. Та, бихме искали да ви поканим да ни, да ни бъдете гост в един момент на а, тази среща. Много често имаме е, висше стоящи гости на вечеря по тази платформа. Аз също така отговарям за взаимоотношенията ни с Латинска Америка и съм правил посещения там в рамките на бизнес срещи. Какво, какви са вашите виждания за бизнес отношенията в бъдеще между Европейския съюз и Латинска Америка? Госпожа Савио. Господин, извинете. Благодаря. Три бързи въпроса. Първо. Етикетиране на текстилни продукти. Казахте, че в комисията ИМКО няма да говорите по този въпрос. Обаче предложението вече е, стои или даже беше оттеглено, след като не бе разгледано две години. От как се случи това? Какво възнамерявате да направите? Не е ли редно да упражните известен натиск? Потребителите искат да знаят това, което купуват, къде е произведено. А по въпроса за обществените поръчки, комисията излиза с е, предложение където се визират и е, евентуални реципрочни споразумения с трети страни. Много се радвам, че или се надявам, че това няма да постави края на практиката да се слагат е, етикети на текстилни продукти, защото това се случва в някои страни, но някъде трябва да теглим границата. А за директивата за закъснелите плащания. Публичната администрация не е покрита от нея. Тоест, страните, които не прилагат мерките по тази директива за собствената си публична администрация, не е ли редно да бъдат санкционирани, като бъдат изключени от други програми. Председателя, моля, ако обичате бързо. Да, благодаря. Аз ще имам среща и ще говоря за безопасност на продуктите. Затова искам да чуя, когато предлагате законодателството за надзор на пазара, може ли да ни кажете кога точно ще го представите? И за регистрирането на МПС, това е добре. Ще се намали бюрокрацията. Когато човек е, прехвърля колата си от една страна в друга. Но мен ме интересува и данъчното облагане. Как ще решите този въпрос, защото страните имат своя политика в това отношение. Аз си купих е, кола на старо, Мерцедес, в Германия и нямах много проблеми да я прехвърля в Дания. Сутринта в 9 часа започнах процеса и до 12 приключих. Тоест, в някои страни си има механизъм, който си работи добре и сега. Questo vuol dire che il servizio tedesco funziona bene, non Schwab era tutto contento quando lei... Мога да кажа, че очевидно тези служби работят много добре. Но шегата на страна, текстът, който предлагаме, не включва единно данъчно облагане. Той ще стигне и до вас. Разбира се, и парламента може да предложи изменения такива, каквито желая. През последните години знаете, че парламента вече има правомощия за това. По въпроса за етикетирането, не е оттеглено предложението. Действително то стигна до парламента, до съвета, излязох, е, бяха публикувани два доклада за изискванията за етикетиране, за въздействието на химически вещества върху човешкото здраве, за алергиите и така нататък. И съответните предложения се отразиха в текста от 2011 Основните изменения бяха оттеглени. Комисар Дегухт оттегли предложението, защото Световната търговска организация считаше, че то не отговаря на съответните им правила. т.е. не отговаря на разпоредбите на Международната организация на труда. Ние ще се опитаме да излезем с законодателно предложение и да го направим по-интелигентно. Италия подаде едно предложение. И прие законодателен текст, където се вменява в закон това, че стоки, произведени в Европа, трябва да бъдат признати но често се появяват чисто проблеми на практиката, когато не можем да защитим този свещен принцип. А това е много важно и за нашата индустрия, и за нашата промишлена политика. Аз лично съм готов да участвам във всякакви срещи, свързани с темата на стандартизиране. Ако искате, можем да оговорим дата и с удоволствие ще изслушам вашите идеи. Също ще можем да поговорим и какво бихме могли да направим заедно. Защото ние трябва да се опитваме и да изнасяме нашите модели. Това ме води до въпроса за Латинска Америка. Аз съм подписвала споразумение с някои страни от Латинска Америка за стандартизиране. И считам, че една международна индустриална политика ще ни даде достъп до нови пазари. Ще помогне на нашите дружества да се развиват на, в международен мащаб, а не да изнасят производството си в чужбина. Много е важно да имаме подобни споразумения с други страни. С Русия имаме споразумение, покриващо около 50% от стоките, но с Латинска Америка се поставя и темата за производствените мощности. Посетих Аржентина, Чили, Бразилия, Колумбия, Мексико. Северна Америка. All'inizio del prossimo anno. Quindi, e... Планирам в началото на следващата година да стигне и до Перу. Така че на всички тези срещи аз поставям въпроса за това да сключим споразумение за стандартизиране. Латинска Америка е изключително важен партньор за Европейският съюз. Аз съм, бях един от първите комисари, отговарящи за индустрията, който направи посещение в Латинска Америка, за да не се окаже Китай единствения основен търговски партньор на Латинска Америка, така както се случва в момента с Африка и в е, текста за нашата индустриална политика се формулира нашето желание да работим с Латинска Америка и да развиваме международното измерение на дейността на нашите предприятия. По пакета от мерки за надзор на пазара, е, това предложение ще бъде представено до края на 2013 или евентуално съвсем в началото на 2014. Поправя се оратора, извинете, до края на тази година или най-късно началото на следващата. Надявам се до края на тази година. За обществените поръчки, реципрочността, това е един основен принцип. И това е и отговора, който може да даде Европа на другите. Винаги давам примера с футбола. Не може да има отбор с 11 играчи, а от срещния отбор да са само 9. Не може да има неравнопоставеност. В момента оглеждаме е, законодателството, прието в Италия и ако то не отговаря на общностните норми, е, съответно италианските власти ще трябва да направят необходимите изменения. Но ако преценим, че всичко е наред, това ще е отлично. Да, имаше въпроси за строителството. И строителни продукти. Както знаете, има вече одобрен текст за екосъвместими материали. Е, сектора на строителството бе включен като един от ключовите отрасли на нашата индустриална политика. Искаме да е, концентрираме там и частни, и публични инвестиции включително и такива на европейско ниво. Ние призоваваме страните членки да инвестират в економии на енергия при изолиране на сгради. Това е един ключов момент. Също така има проекти за институционални инвеститори, които да могат да влязат в отрасъла. Структурните фондове също са включени в е, тази политика. 17 милиона евро са по фонда за се разпределят от Европейската инвестиционна банка. И е, би следвало да продължаваме да търсим и финансови стимули. Тази индустрия все още е ключова заедно и с е, ред е, други. Ние искаме в това отношение политиката ни да е стабилна и модерна. Председателят покрихме действително много теми днес след обед. Сега ще чуем последните петима оратори и ви призовавам да бъдете бързи. Чуйте имената last but by no means least, Mrs. Ruler. So, oh, Mr. Arias, sorry. Uh, I... Всъщност, вие сте следващият, т.е. шестима оператори. Ако обичате, господин Ариас, по една минута. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисаря и благодаря, разбира се, и за дейността, която разгръща изключително важна, особено с оглед на кризата и с оглед на бъдещето след кризата. Господин комисар, аз ще се спра отново на цифровата економика, защото според мен това е въпрос, където трябва да се намесим най-бързо и най-спешно, тъй като това е не само бъдещето, а и настоящето в областта на промишлената политика е повече от необходимо, повече от когато и да било необходимо да подкрепяме цифровизацията. За това предлагам да бъде застъпена в по-голяма степен в политиките вие самият споменахте цифровият пазар, споменахте чистотата, чистотата в смисъл на еколого, целесъобразността, чистите технологии минават през цифровизацията. Затова, според мен, лозунгът за повече Европа минава също така през цифровизацията. Опростяването, така както бе обяснено чрез пример за регистриране на МПС-та, трябва да се приложи също така и в областта на законотворчеството, защото нещата напредват в много по-голяма степен и избързват нещата повече, отколкото ние можем да го предвидим. Така че за да, за да сме в крак с времето, предлагам, и това не е въпрос, а предложение, да застъпим в по-голяма степен цифровизацията. Благодаря. Е. Господин Кореа де Кампос. Благодаря, господин комисар. Изключително е приятно да сме във вашата компания, както обикновено. Сега минавам към малките и средни предприятия, които не са еднакви, не са равни. За, това, оба, за, за целите обаче на равнението можем да ги разделим на две групи. Тези, които имат проблеми в а, днешните кризисни времена и други, които нямат чак толкова проблеми благодарение на иновативния си подход. Ето в това е основната разлика според мен. Не знам дали комисията прави същото деление. На мен ми се струва, че не. Защо? Защото през последните години всъщност не видяхме никаква промяна, никакво, никаква интервенция, която в много случаи всъщност остава само на ниво пропаганда. По въпроса за подбора. Какви европейски фондове смятате, че могат да се използват за двата вида малки и средни предприятия? Благодаря. Господин Шваб, сега имаме. Е, е, благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Позволете ми сърдечно да благодаря на господин заместник председателя Таяни за чудесните законодателни предложения, най-вече за директивата за тракторите. Що се отнася до управлението на вътрешния пазар, ще трябва да се установи хоризонтално сътрудничество. Във връзка с това смятам, че въвеждането на директивата за забавата на плащанията в националното законодателство на Италия ще бъде един чудесен пример, с който ще можем да излезем пред държавите, които все още не са я въвели в нормативните си уредби. Благодаря, господин Балдасари. Благодаря, господин председател. Телеполитики а фаворе ле пиколе меди импрезе. Господин комисар, разбира се, мога да подкрепя всички политики, насочени към подкрепа на малките и средни предприятия, към интернационализирането им, към намаляването на административната тежест и насърчаването на конкурентоспособността. Но нека задам и един въпрос, свързан с ресора на нашата комисия. Да вземем за пример едно малко дружество – в Испания, Италия или Германия. Дружество с 23 служители. Как може тази фирма максимално да се възползва от вътрешния пазар, който обхваща 500 милиона потребители? Би било добра и идея европейската промишлена политика да заложи на създаването на мрежи, на консорциуми, които да дадат възможност на по-малките дружества да компенсират дефицитите на големите. Как ще се отрази според вас този подход в добавка към мерките за насърчаване на малките и средни предприятия? Благодаря ви, господин Обермайер. Danke, Herr Vorsitzender. Herr Kommissar, ich bin mit Ihrem Vorschlag благодаря, господин председател. Господин комисар, съгласен съм с вас за това, че автомобилопроизводителите, засегнати от кризата, трябва в по-голяма степен да се възползват от финансирането за научно-изследователска и развойна дейност. От това зависят работни места. Както знаете, е обявено закриването на производствени мощности. Например, във Франция предстои съкръщаването на 8000 работни места. Опел ще съкрати 2600 работни места във времена на криза трябва да разходваме средствата си разумно. И във връзка с това въпросът ми е следният. Какво трябва да предприемем, за да не предоставяме финансиране просто е така на общо основание? Ще ви дам за пример госпожа Меркел. Тя направи всичко възможно, за да подкрепи автомобилопроизводството, но допусна и закриването на производствени мощности там, където дейността им вече не е целесообразна. Има редица фактори, които са решаващи за този отрасъл? Има ли някакъв каталог от критерии за определяне на по-приоритетните производствени мощности в автомобилопроизводството? Предвижда се съкръщаване на средствата за научни изследвания Няма ли това да се отрази неблагоприятно върху малките и средни предприятия в автомобилния сектор? Председателят благодаря. На последно място, но не и по значение, разбира се, госпожа Рюле. Няма да направя коментар за автомобилопроизводството. Не мисля, че Европейският съюз трябва да провежда политика в тази област насочена към конкретни производствени мощности, конкретни места за производство. Ще направя две бележки, по които не очаквам да ми дадете отговор. Първо, делегираните правни актове по отношение на регламента за строителните продукти прилагането на нормативните актове спада към прерогативите на комисията. За да се прилагат те ефективно, трябва да се поставят срокове. Немалко предприятия в областта на, от сектора извинете, на строителните продукти са ми обръщали внимание на това, че все още няма делегирани актове. Второ, в края на всяка година започват разисквания, като например разискванията за безопасността на играчките – трябва да се подготвим за това и тази година, тъй като все още не сме решили проблемите, свързани с замърсяващите примеси, например под формата на тежки метали. Предстои разискване за играчките, тъй като идват и коледните празници и трябва да сме готови. Председателят, не знам колко време имате, господин комисар. Ако трябва да ни напуснете по-рано, със сигурност ще можете да ни изпратите отговорите си в писмена форма. L'azione политика. Аз е, мога час и половина да говоря за всичко, което вършим е, само за автомобилната индустрия, която действително в момента минава през много тежки времена. И когато говоря автомобилна индустрия, не говоря само за големите предприятия, но и за всички малки и средни предприятия, които са доставчици в тази индустрия. Четвъртък е, сутринта Комисията ще представи един документ, който ще е всъщност окончателният документ, е, свързан с плана за действие за автомобилната индустрия в близко бъдеще, като дейността ще се съсредоточи в три основни области. Първо, е, интелигентно регулиране е на интелигентно законодателство, така че в тези времена дружествата да не са задължени да носят прекомерни административни тежести. Разбира се, няма да престанем и с мерките за борба с е, замърсяването и с климатичните промени. В е, текста, който предстои да бъде одобрен, и да бъде оповестен в четвъртък преди обед, ще се търси и равновесие между политиката за околната среда и индустриалната политика. Особено, що се отнася до законодателните аспекти. А що се отнася до финансирането, имаме предложение в следващата финансова перспектива да от 1 милиард евро инвестиции за научни изследвания в сектора да увеличим цифрата до 2,5 милиарда. И се надявам, че така ще постигнем целта си, защото ще инвестираме в иновации и в научни изследвания. Ние не сме против е, това да има стимули. Стимулите обаче не следва да е, нарушават е, принципите за отпуска на държавна помощ и следва да са съобразени с екологичните показатели. Също работим и по политиката за... по търговската политика. Не можем да бъдем наивни. Ние трябва да бъдем достатъчно конкурентно способни. Е, преди да подпишем нови международни споразумения, ние ще огледаме съществуващите такива. Е, имаме съвместни работни групи с, между Европейския съюз и страните членки, които работят именно по това да се види какво, как се развива индустриалната политика и как се отразяват международните споразумения на нея. Първият доклад в това отношение ще бъде именно за автомобилната промишленост. Получих писма от няколко министри на промишлеността на страни членки – Възнамерявам да се срещна с тях, за да обсъдим темата за автомобилната индустрия преди срещата на върха, когато ще се обсъжда плана за действие. И ще се проведе дебат за автомобилната индустрия, свързан с европейското измерение и конкурентоспособността. Също така възнамерявам до края на ноември да се среща с представители на европейската промишленост и на европейските профсъюзи, за да обсъдим кризата в автомобилната индустрия. Това са чисто стратегически действия, стратегическия текст, който ще бъде одобрен от комисията след един ден. Ние също така работиме и по краткосрочни мерки. Не смятам, че Европейския съюз трябва да засяга правомощията на страните членки и на отделните компании, но в контекста на кризата, която действително се отразява сериозно върху автомобилната промишленост, ние можем да бъдем координиращото звено за политиките. И именно това иска и индустрията, това искат и някои от страните членки. Т.е. от нас се иска да бъдем активни в своята роля. Но нека да кажа ясно, нямаме намерение да изземаме правомощията на страните членки. Е, искаме само да правим това, което хората очакват от нас, т.е. да защитим своето индустриално наследство, защото автомобилостроенето е един от основните сектори, ключовите сектори, които могат да ни изведат от кризата и да оформят новата ни индустриална политика. Тази индустриална политика естествено трябва да се базира и на модернизиране. Тоест, трябва да развиваме дигиталните технологии, електронния подпис, електронната търговия, електронните сделки. Всичко това, което е свързано с модернизиране на дружествата. Това е един основен елемент от нашата индустриална политика – и съм съгласен с господин Ариас и това, което той коментира, както съм съгласен и с господин Шваб. Що се отнася до малките и средни предприятия, действително само 13% от тях работят активно извън ЕС и само 6% работят активно извън собствената си страна. Ние сме за това да се създават кластери, готови сме да предоставим финансова помощ за обучение и искаме всички тези елементи да се включат в една по-широка стратегия за създаване на мрежи между, дру... между дружествата. Моделите, които ползваме до момента, вече като че ли поизостават, но имаме желание да помагаме на малките и средни предприятия и това ясно се личи от документа. документ, който бе прият преди година и половина от Европейската комисия. Естествено, фактът, че малките и средни предприятия са много различни, означава, че някои от тях са готови да работят помежду си, други предпочитат да се кооперират с по-голяма предприятие. Така че не, е, ние трябва да осъществяваме помощ и в двете посоки, не само да говорим един от начините е да се отпуснат средства, които бяха предвидени още 2009. А в следващата финансова перспектива се предвижда да има финансиране за иновации и научни изследвания по програмата Хоризонт 2020. Работи се за малки и средни предприятия в пакета от предложения Косме. Там са предвидени 2,5 милиарда евро – и много се радваме, че парламента подкрепя тази програма. По въпроса за делегираните актове за селхостопански стоки и играчки, в момента съответните текстове минават по съответните процедури, има разписани срокове и след няколко дни ще има информация, така че графикът ще е ясен. За съжаление, в себе си в момента не разполагам с е, съответните дати. Когато имаме тези дати, ще знаете и какво възнамеряваме да правим и кога. Мисля, че отговорих на всички ваши въпроси, но с удоволствие ще се срещна с всеки от вас по-отделно. Ако желаете, аз мога да дойда. Вашия председател може да реши кога да се срещнем отново, за да си говорим пак за индустриалната политика. Както казах пак, утре ще комисията ще одобри съобщението за визи. Това е изключително важно за улесняване на предвиждане на хората в рамките на общия пазар. И е, други ден ще излезем с съобщение за автомобилната промишленост, е, окончателния доклад по програма CARS 21. Ще се срещна с представители на индустрията, на профсъюзите и на правителствата. Така че ние като в ролята си на координатор ще се опитаме да решим този проблем, който не е само проблем на економиката, но и социален проблем. Аз ще работя с комисара Албуния и Андор, защото целият този проблем си има и социални измерения, а не само индустриални. Искаме да изведем Европа от кризата, включително да изведем и автомобилния сектор от кризата. Това е много важно. Председателят, благодаря господин Таяни. Нека да ви аплодираме за всички ваши отговори. Мисля, че въпросите показаха колко ние се интересуваме и колко големи ангажименти имаме към индустриалната политика. Във всички случаи ние ще излезем с становище за Комисията по индустрия. Благодаря ви, че ни казвате какви съобщения ще публикувате в близко време. Благодаря ви за вашето посещение. Automotive say tomorrow too. Now for the next item, uh, my vice president, Mr. За следващата точка ще ме замести моят колега и в, моят колега и в 5 часа имаме заседание на координаторите. Alors, nous avons parlé euh, du financement pour les petites et moyennes entreprises. Говорихме за финансиране на малки и средни предприятия току-що и сега ще разгледаме доклада на господин Хацимаркакис именно за нашето становище за улесняване на достъпа на малки и средни предприятия до финансиране. Давам думата на докладчикът, след това ще дам думата и на докладчиците в сянка, ако са тук. А, виждам, че всички са тук. Браво, браво. Ще дам думата евентуално, ако някой дойде по-късно. Имаме около 20-25 минути. Господин докладчик, заповядайте. Комисар hat благодаря, госпожо председател. Комисарят току-що ясно заяви да е изработила редица стратегии, планове за действие. Проблемът е обаче, че те не са популярни сред гражданите. А в крайна сметка най-важното са резултатите, които ще постигнем за гражданите. Да вземем за пример малките и средни предприятия. Те са източникът на работни места на вътрешния пазар, но за жалост и то най-вече в страните, които са най-тежко засегнати от кризата, не получават достатъчно финансиране. Затова със задоволство отбелязвам, че колегите във внесените изменения предлагат много новаторски подходи, предлагат малките и средни предприятия да получават по-лесен достъп до финансиране от национални инвестиционни банки. Ще ви дам за пример кредитната институция за възстановяване – която бе създадена по фонда Маршал след края на Втората световна война. В продължение на 20 години тази институция нямаше достъп до световния капиталов пазар, а днес е сред образцовите кредитни институции. Ако имаше подобни институции в страни като Гърция и Испания, те нямаше да бъдат така засегнати от кризата. Три години ни бяха необходими, за да постигнем някакви промени в области, които пряко засягат гражданите. Благодаря на всички колеги за внесените изменения. Някои от тях засягат предложената от мен точка 2. В нея става дума най-вече за ролята на статистиките при описването на въздействието на малките и средни предприятия. Бяха внесени редица изменения по точка 3. Тук се визират връзките между банките и МСП. Колегите в измененията си предлагат да се наблегне върху специалната роля на МСП, тъй като те са с много разнородна структура. И тази разнородност на МСП трябва да се отчете при финансирането, т.е. необходими са различни модели за финансиране. Точка 5. Тук се говори най-вече за националните инвестиционни банки, за които говорих в началото. По тази точка също са внесени изменения. Двама колеки, сред които е нашият председател говорят за така наречените бизнес ангели. Този модел на финансиране не е нов, но е нововъведение в някои държави членки и е особено важен за някои малки и средни предприятия. Затова се радвам, че е внесено изменение, в което се упоменава той. Точка 6. Предоставянето на по-добра информация на малките и средни предприятия. Радвам се, че редица колеги са предложили създаването на обща европейска страница в интернет. Вече има немалко такива платформи, но малките и средни предприятия могат в особено голяма степен да се възползват от подобна обща платформа. Има и редица изменения във връзка с инструментите за финансиране. Не знам дали тази тема спада към нашия ресор, но с удоволствие ще възприема изменения. Точка 7. Намаляване на административната тежест. Това е особено важно по отношение на малките и средни предприятия. Те изпадат в особено голямо затруднение, ако, например, се предвиждат много дълги процедури за създаването на нови дружества. Призовавам за упростяването на тези процедури. Точка 8. Забавата на плащанията и борбата срещу това явление. Говорихме за това с комисар Таяни. Радвам се, че се радваме на неговата подкрепа. Внесено е изменение, в което се предлага да се подкрепят малките и средни предприятия при изготвянето на бизнес планове, така че плановете им да са колкото се може по-убедителни. Едно добро според мен изменение. В точка 10 се говори за <clears throat> обществените поръчки. Някои колеги може би знаят, че днес Европейската сметна палата представи своя доклад. В него особено се набляга върху неправомерното поведение от страна на някои държави членки в областта на обществените поръчки и по-точно несправедливото възлагане на обществени поръчки. Това е довело не толкова до неправомерно разходване на средства, а до тяхното неравномерно разпределяне – Сметната палата стига до извода, че подобни практики са в ущърп на малките и средни предприятия. Трябва да се въведе система за мониторинг, която да гарантира отчитането и на малките и средни предприятия. Благодаря на всички колеги за внесените изменения. С удоволствие ще участвам в разискването. Благодаря, господин Шаци Маркакис. Маргарита има думата като докладчик в сянка от НП. Шановни państwo, на początku chciałam bardzo podziękować. Скъпи колеги, благодаря на, на докладчика. Благодаря му особено горещо, защото Насоките са изключително добре разписани и аз напълно ги споделям. Смятам, че трябва да подчертаем по-дебело необходимостта от по-улеснен достъп до информация и това всъщност вече е подчертано. Просто искам аз самата, аз самата да подчертая необходимостта да преодоляваме всякакъв вид бариери по пътя на достъпа до финансиране, а те са много, за съжаление. Възможност това ни дава възможност да възстановим и загубеното доверие в банките и другите финансови институции. Много от тях не предоставят финансиране, а пък много от желаящите да получат заем в крайна сметка се отказват поради загубеното доверие в финансовите институции. Нещо друго, което бих искала да посоча, а именно професионализирането на малките и средни предприятия – в смисъл на все по-добре подготвените им бизнес планове, които ги правят много по- печеливши като кандидати, когато се кандидатират за финансиране, за инвестиране. Много от инвеститорите решават дали да инвестират или не в някоя фирма, в някоя компания, именно благодарение на мнението, което си създават за нея чрез е, запознаване с бизнес плана. Ето за това тези бизнес планове, тези проекти, разписани от малките и средни предприятия, трябва да изпълняват редица условия, които след това да гарантират тяхната привлекателност за инвеститорите. Отново съм съгласна с докладчика в смисъл на това, че малките и средни предприятия особено страдат от данъци и други административни затруднения, пред които те са изправени, като, например, двойното данъчно облагане. И тук съм съгласна отново с докладчика в смисъл такъв, че всички тези трудности, всички тези бариери и пречки трябва да бъдат премахнати възможно най-бързо, защото те именно отблъскват малките и средни предприятия от пътя, който трябва да следват данъците и двойното данъчно облагане, възможността да се отчисли е, ДДС в една държава, когато то е декларирано в друга. Това са поне няколко примера, които виждам аз за това как Малките и средни предприятия могат да имат по-лесен и безпрепятствен достъп до финансиране. И в заключение отново благодаря на докладчика за чудесно свършената работа и се надявам горещо, че ще има, ще пробуди интерес у всички, които работят по пакета и ще стигнем до компромисни решения за благото на малките и средни предприятия в Европа. Благодаря. Merci, Madame Anslik. La parole est maintenant à Antonio Fernando Correa de Campos. Obrigado, Presidente. Фернандо Корея де Кампуш. Благодаря, госпожо председател. Малките и средни предприятия са пехотата на производителния процес. 99% от европейските фирми, 85% от трудовата заетост в Европа идва от тук. Затова трябва да анализираме внимателно различните видове малки и средни предприятия, които съществуват и проблематиката, пред която те съответно са изправени. Има обикновени, обикновен вид е, фирми, които страдат най-много от безработицата. Има и друг вид малки и средни предприятия, които са иновативни и техните проблеми е, техният главен проблем е всъщност търсенето на финансиране, на рисково финансиране. Това най-често се получава в държавите членки, където вече има интервенция в една или друга степен. Има съответно ограничения, данъчни, банкови и тези ограничения няма как да не се отразят върху малките и средни предприятия и върху потребителите в най-общ смисъл. Затова предлагам мерки, които да разрешават на първо място достъпа до финансиране Предлагам също така да проведем проучване за въздействието на финансирането върху успеваемостта на малките и средни предприятия, ролята на така наречения бизнес меценат или бизнес покровител. Можем да проучим най-добрите практики в различните държави членки с цел обмяна. В моята държава има програма за подпомагане именно на малките и средни предприятия. В резултат на това всеки 23 минути се създава нова фирма. Това е благодарение на, еди, на общото гише за обработка на информация. Благодаря. Е, да, наистина впечатляващо. Впечатляващи, впечатляваща е скоростта, с която се създават фирми във вашата страна. Госпожа Рюле, не сме внесли изменения по този доклад, тъй като в момента сме много натоварени с работа по други доклади. Текстът ви според мен е добър, но има и редица отлични изменения, най-вече изменение 12, в което се призовава комисията да установи по-добра съгласуваност между отделните програми. Това според мен е една необходима мярка. Оставам с впечатлението, че всички комисари, като че ли едва ли не току-що, са установили съществуването на малки и средни предприятия. Наистина трябва по-добре да се стиковат политиките на отделните ресорни комисари в тази област. националните банки за развитие. В този контекст бих споменала и Европейската инвестиционна банка, за която почти не се говори, когато се говори за МСП. Винаги сме изисквали от Европейската инвестиционна банка да подкрепя в по-голяма степен малките и средни предприятия, да заложи в по-голяма степен и на по-малки проекти, а не само на широкомащабните. Като цяло, според мен, обаче докладът е добър. Uh, you, Благодаря, господин Билан. Аз се изказвам от името на госпожа Макларкин, която за съжаление няма да бъде днес, трябва да бъде в избирателния си регион. Благодаря първо на докладчика за становището, което според мен е много добро. Госпожа Макларкин е подала няколко изменения, за да подсили текста. Там се очертава необходимостта да има повече информация на МСП за европейски инициативи. Също така се подчертава колко е важно комисията да отчита важността на малките и средни предприятия във всички свои документи и политики. Подава се и едно изменение за създаване на системи за мониторинг, така че да е сигурно, че банките използват съответните средства за отпускане на заеми на малки и средни предприятия, когато те са целенасочени, средствата са отпуснати именно за тази цел. Благодаря. Е, Доколкото виждам, всички взеха думата. Сега нека да обобщим. Госпожо председател, ще се спра върху въпроса за ДДС, който повдигна госпожа Ханслик. Госпожа Макларкин е внесла наистина добро изменение по този въпрос. Изменение 28 Съгласна съм с госпожа Ханслик, че ДДС не е единственият проблем на малките и средни предприятия, но той е сред основните им проблеми, най-вече възстановяването на ДДС. За това ще отчита една от идеите на госпожа Макларкин, но иначе ще оставя текста така както беше в началото. Като цяло измененията са наистина добри. Съгласен съм с госпожа Рюле за това. А що се отнася до Европейската инвестиционна банка, има възможност за действия от нейна страна по линия на други инструменти, като Джасперс, Джереми, инструмента за финансиране с поделяне на риска. Европейската инвестиционна банка може да управлява средства от други области, например научно-изследователска дейност или регионално развитие и така малките и средни предприятия ще имат възможност за достъп до финансиране, което иначе би им било трудно да получат. Нека още веднъж ясно заявя следното. Трябва в буквален превод да сритаме комисията. Тя буквално спи. В за Гърция, например, 56% от средствата са на сметките на Европейския съюз. Ако те не бъдат изплатени до 2013 година, то просто вече няма да могат да бъдат мобилизирани. Европейската инвестиционна банка стотици пъти е изявявала готовност да се включи. Със съжаление обаче в Брюксел не се прави нищо. И наистина ме боли, като гледам как много добре платени хора си играят със съдбата на хора, които нямат никакви средства в държавите членки. Мисля, че всички много добре е, разбрахме вашите искания и настойчивостта ви ние имаме отговорност и ние, и парламента, и комисията, и институциите, и страните членки трябва да работим заедно, защото сме изостанали много, има много какво да наваксваме и е, наистина малките и средни предприятия са в центъра и на растежа, и на създаването на работни места. Благодаря. С това приключваме заседанието точно 5 часа. Сега ще се проведе заседание на координаторите при затворени врата. Благодаря.